Vážené dámy, vážení páni, všech koleg, dear colleagues. Уважаеми колеги, Попросим вас, aby ste si sadli. Please have a seat. Ако обичате да заемете местата си, за да започнем. Ako prvý bod dnešného programu schôdze máme Първата точка от дневния ни ред е приемане на дневния ни ред. Ако няма възражения, приемаме дневния ред за одобрен. Второ, приемане на графика за срещите за следващата година. Всички имахте възможност да се запознаете с с датите за 2017. Ако няма възражения, отново ще счетем графика за одобрен. Благодаря ви. Сега искам да ви помоля да си подготвите картите за гласуване, защото започваме да гласуваме. И така започваме с гласуването. Ситуацията на основните права в Европейския съюз през 2015 година. Компромис четвърти за против, въздържали се, приема се. Изменение 24 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 5 за, против, въздържали се, приема се. Oh, I'm sorry. Yes. Um, so, one more time. Um... Още веднъж. 25-то изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 26-то за, против, въздържали се, приема се. 28 за, против, въздържали се. Трябва да проверим. 28. Моля, гласувайте. 28. Край на гласуването. Приема се. 27 за. Против. Въздържали се. Приема се. 300 за. 300 отпада. 29. Разделно гласуване. Първата част. За против, въздържали се, отхвърля се. Втората част за, отпада, извинява се. Председателят казва след отпуската е трудно човек да се концентрира. Втората част за, против, въздържали се, приема се. 32 за, против, въздържали се, отхвърля се. Be in favor, against. 33 за, против, въздържали се, приема се. 34 за, против, въздържали, въздържали се. 34-то. 34-то. 34-то. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 35-то. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 36-то. За. Против. Въздържали се. Приема се. 37 за, против, въздържали се, отхвърля се. 72 за, против, въздържали се, отхвърля се. 140 за, против, въздържали се, трябва да проверим. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 38 за, против, въздържали се, приема се. 39 за, против, въздържали се, прие... отхвърля се. 40 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 6 за, против, въздържали се, приема се. 42 за, против, въздържали се, приема се. 43-то, разделно гласуване, първата част, за, против, въздържали се, приема се. Втората част, за, против, въздържали се, приема се. 44-то разделно гласуване, първа част за против, приема се, втората част за против, въздържали се, приема се. 45 за, против, въздържали се, приема се. 47 първата част за, против, въздържали се, приема се. Втората част за, против, въздържали се, отхвърля се. 48 за, против, въздържали се, приема се. 49 за, първата част за, против, въздържали се, приема се. Втората част за, против, въздържали се, отхвърля се. Третата част за, против, въздържали се, приема се. 50 за, против, въздържали се, приема се. 51-во, първата част за, против, въздържали се, приема се. Втората част за, против, въздържали се, приема се. Седми компромис за. Против. Въздържали се. Приема се. Осми компромис за. Против. Въздържали се. Приема се. След това 65-то изменение. Две части. Първата част за. Против. 65-то. 65-то за. Против. Въздържали се. Приема се. Втората част за. Против против, въздържали се, отхвърля се. 66 за, против, въздържали се, отхвърля се. Девети компромис за, против, въздържали се, приема се. След това 68 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 69 от две части, първата част за, против, въздържали се, приема се. Втората част за, против, въздържали се, отхвърля се. 70-то за против въздържали се отхвърля се, 71 за против въздържали се приема се, 73-то за против въздържали се отхвърля се. 74-то отпада. Десети компромис за против въздържали се приема се.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 против, въздържали се, отхвърля се. 108 за. Oh, it was okay. It's on the other, on the other side. So one. И така, 108 и 116 за. Против, въздържали се, приема се. 109 за. Против, въздържали се, приема се. 112 за против, въздържали се, приема се. 159 отпада. Компромис 13 за, против, въздържали се, приема се. 113 за, против, въздържали се, приема се. 117 за, против, въздържали се, приема се. 100 14 отпада, 118 за, против, въздържали се, приема се. 119 в три части, първата част за, против, въздържали се. Трябва да проверим. The vote is open. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Rejected. Отхвърля се. 119. The... Втората част на 119 за. А отпада. А сега значи третата част. За, против, въздържали се, отхвърля се. Yeah, well, no one was... Okay. So 170. 170 за, против, въздържали се, приема се. 14 компромис за, против, въздържали се, приема се. Моля, гласувайте. It doesn't work? Uh, je pense que... It doesn't work either. Okay, so should we try again? Нека да опитаме отново. 14 компромис. Явно уредите за гласуване, устройствата за гласуване на някои колеги не функционират. При вас функционира ли? Не. Ами значи минус, а вие плюс. Добре. Да, там вече работи, доколкото виждам. Край на гласуване. It's adopted. Приема се. Компромис 15. 15 компромиса. Против. Въдържали се. Приема се. Сто три части. Първата част за. Против въздържали се, приема се. Втората част за, против, въздържали се, отхвърля се. Третата част за, против, въздържали се, отхвърля се. 134 за, против, въздържали се, отхвърля се. 135 за, против, въздържали се, приема се. 16 компромиса против въздържали се приема се. Сто за против въздържали се приема се. Компромис 17 с устно изменение. Има ли някакви възражения, свързани с устното изменение? Няма. Добре.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 146 за, против, въздържали се, приема се. 19 компромис за, против, въздържали се, приема се. 157 за, против, въздържали се, приема се. 158 за, против. 158 за, против, въздържали се, отхвърля се. 160-то идентично с 161-во, 2-ро, 3-то и 4-то. Ще гласуваме е, за, против, въздържали се, отхвърля се. 164-то за, против, въздържали се, отхвърля се. 165-то за, против, въздържали се, отхвърля се. 167 за, против, въздържали се, отхвърля се. 166 за, против, въздържали се, отхвърли се. 20 компромис за, против, въздържали се, приема се. 169 за, против, въздържали се, приема се. 171 за, против, въздържали се, приема се. 172. Разделно гласуване. Първата част за, против, въздържали се, приема се. Втората част за, против, въздържали се, приема се. 173. Идентично 174. За, против, въздържали се, отхвърля се. 176. За, против, въздържали се, отхвърля се. 175. За, против, въздържали се, отхвърля се. 178 за, против, въздържали се, приема се. 177 за, против, въздържали се. Трябва да проверим. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Е, Отхвърля се. Сто за, против, въздържали се, приема се. 181 за, против, въздържали се, приема се. 182 за, против, въздържали се, приема се. Първо изменение за, против, въздържали се, приема се. Второ изменение за против въздържали се. Приема се. Първи компромис за против въздържали се. Приема се. Изменение пето в две части. Първата част за против въздържали се. Приема се. Втората част за против въздържали се. Приема се. Втори компромис за против въздържали се. Приема се. Седмо изменение за против, въздържали се, приема се. Компромис трети за, против, въздържали се, приема се. Девето за, против, въздържали се, приема се. Десето за, против, въздържали се, приема се. Единайсто за, против, въздържали се, приема се. И 13 за, против, въздържали се, приема се. Окончателно гласуване. Моля, гласувайте. The vote is closed. Край на гласуването. 13 in favor. 13 за, 4 против и 2 се въздържали. Приема се. Okay. nice to meet you. Okay, so we go um, on coherent EU policy. Продължаваме нататък с кохерентната политика за културния и творчески сектор. Първото изменение, кое е за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. Трето изменение за, против, въздържали се, приема се. Четвърто, първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. Пето изменение, първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. Изменение 6 за, против, въздържали се, приема се. 7 за, против, въздържали се, приема се. И изменение първо за, против, въздържали се, приема се. Благодаря ви. And the next meeting is on the 10 th Следващото ни заседание ще се проведе на 10 октомври. Приятен след обед.